и ако до края на сесията не постъпят възражения, той ще се смята за одобрен. Съгласно член 231 от правилника беше направено съобщение на предишната сесия за корекция на протокола. До сега не е поступило възражение, смятаме